Äh, Госпожи и господа, откривам заседанието. Господин Ван Ромпо е на път насам. Ще се присъедини към нас след няколко минути. Нека до тогава да направя няколко процедурни бележки. В 15 часа господин Таяни ще поеме председателството от мен, тъй като в 15.30 ще се срещна с президента на Колумбия. Когато поех този ангажимент, все още не бе насрочена дата за провеждането на председателски съвет. Междувременно нямах възможност да отменя срещата си с президента на Колумбия. Така че моля за вашето разбиране. От 15 часа нататък заседанието ще се председателства от господин Таяни. Има ли някакви Искания от ваша страна? Не, всички сте щастливи и доволни. С това прекъсваме заседанието, докато към нас се присъедини председателят на съвета. Президент, c'est pas que nous manquons de désirs, mais ce ne sont pas tous des désirs que vous êtes en mesure de satisfaire. Donc, euh, Ça, c'est vrai. Euh, това не означава, че нямаме никакви желания. Е, да, точно така е, така е, господин депутат. Аз е, ще се опитам да ви задоволя е, с това, което предлагам. Okay. Herzlich willkommen, Herr Präsident des Rates. Herzlich willkommen, Herr. Добре дошъл, господин председател на съвета. Госпожи и господа, Европейският парламент поема отговорността за това малко закъснение. Както господин председателят на съвета, така и господин Юнкер отидоха на заседание на Комисията по здравеопазване, която заседава в друга сграда. Не знам дали е имало толкова голяма загриженост във връзка с здравето на двамата господа и за това са били изпратени на заседанието на тази комисия. Приветствам ги с добре дошли. Преди да открия заседанието и да дам думата на господин Ван Ромпой, позволете ми да направя кратко изявление в качеството си на председател на Европейския парламент. Това е последният председателски съвет, в който могат да участват и членове на парламента на който господин Ван Ромпой, качеството си на председател на съвета, ще ни информира за неговото наскоро проведено заседание. Благодаря ви, господин Ван Ромпой, в качеството си на председател на Европейския парламент. Направих това на последната сесия на съвета. Ще го сторя и днес. Ще повторя и онова, което казах на сесията на съвета. Когато встъпихте в длъжност преди 5 години, бяхте изправен пред нови за вас задачи. Поехте един от най-трудните постове в Европейския съюз тъй като трябваше да работите с различни държави, които на ротационен принцип поемат председателството на съвет. Трябваше да се справяте с много различни хора, различни характери, с хора, които представляват интересите на различни държави. Наистина Херкулесовска задача е да се обединят интересите на толкова много държави. Задача, за която човек трябва да притежава вашето спокойствие. Знаете, че в Европейския парламент доста колеги изразиха съмнения, когато бе предложено да се създаде постът председател на съвета. Мисля, че вие се справихте изключително добре с поставените ви задачи. Аз имах възможност да следя работата ви. Благодаря ви за уважението, което проявявахте спрямо Европейския парламент. Благодаря ви за установеното сътрудничество. Не винаги Бяхме съгласни с графика на сесиите на съвета, тъй като обикновено те съвпадаха с пленарните сесии на парламента в Страсбург. Но това не повлия върху качеството на вашата работа, не повлия и върху качеството на сътрудничеството помежду ни. Благодаря ви още веднъж за установеното между двете ни институции взаимодействие. Позволете ми също от свое име да ви пожелая всичко най-добро. Когато се направи обща снимка на членовете на съвета, бяха направени всъщност две такива снимки. Една от тях бе снимка на държавните и правителствени ръководители на представителите на институциите. Бе направена и още една снимка на господин Ван Ромпой, неговите деца и внуци. Това бе един наистина много вълнуващ момент. Всички деца бяха много спокойни до момента, в който не дойде Дейвид Камерън. Тогава изведнъж се разплакаха. Явно е било случайност. Благодарим ви за този вълнуващ момент. Господин Ван Ромпой, благодарим ви, желая ви всичко най-добро. Господин председател, господин председател на Европейската комисия, госпожи и господа депутати, най-напред, Мартин, благодаря ти за милите думи. За мен е удоволствие да ви дам информация за последния съвет под моето председателство и ще предам информацията в свой стил. Съветът беше паметен, защото постигнахме споразумение за климата и енергетика за периода до 2030 година. Много важен въпрос – един от най-сериозните предизвикателства пред човечеството. Въпрос, който знам, че вълнува парламента. През март Европейския съвет беше определил като крайна дата октомври и ние спазихме обещанието си. Ние предлагаме сигурност на економическите субекти, за да планират своята дейност, да насърчават научната дейност и искаме да предадем на своите потомци една по-устойчива планета. В е, неделя в Междуправителствената комисия по е, климатичните промени е, обяви в доклад, че е необходимо да бъдат предприяти спешни мерки за предотвратяване на климатичните промени. Ето защо Европейският съюз реши да намали с 40% емисиите в 2030 година. Това е най-амбициозната цел на света. Това решение разрешава на Евро... да възможност на Европейския съюз да излезе с ясно послание, послание на амбиция и ангажираност. Без съмнение, някои от вас биха искали амбицията да е още по-силна. На тях аз бих казал не подценявайте факта, че беше постигнато споразумение една година преди конференцията в Париж през 2015 година. От тук нататък нашето участие и нашия принос към конференцията ще бъде репер. След споразумението Бан Мун, генералният секретар на ОНЕ, веднага поздрави Европейския съюз и каза, че Европейския съюз играе и извършва, осъществява глобална лидерска роля. Европейският съвет договори четири цели, всичките преследващи една цел. Енергия, която е зелена, сигурна и достъпна. Първо, целите за климат. Аз вече ги споменах вътрешно намаляване с поне 40% на емисиите от 2030 година. Тези цифри се взима за сравнение 1990 година. Това съответства на нашите дългосрочни цели до 2050 година. Половината от усилията ще бъдат в сектора на индустрията и енергетиката. Тук ние ще се погрижим нашата конкурентно способност и заедостта да не пострадат от амбицията. Другата половина ще бъде в други сектори с национални, но е, гъвкави е, цели, така че колективните ни усилия да бъдат колкото може по-разходоефективни. Втората цел е чиста енергия. Поемаме ангажимент за поне 27% ВИ през 2030 година. Говорим за, общ, за дял от общата консумирана енергия тази цел е задължителна в Европейския съюз. Това е област, в която технологиите бързо се променят и все още е трудно да прогнозираме как ще се промени поведението, така че някои от подробностите ще бъдат формулирани по-късно. В момента в Европейския съюз делът на възобновяемите източници е 14%, така че 27 и повече от 2000 и 300 година означава, че до тогава Европейския съюз ще удвои дела на чистата енергия. Третата цел – е, безопасност на енергията. Ние поехме ангажимент с 27% повече енергийна ефективност. Както и в предишни а, е, про, програми, ние а, е, се основаваме на предишни данни. Освен другите ползи, економията на енергия е най-сигурният начин да намалим енергийната си зависимост, нещо на което всички ние дължим. Знам, че мнозина от вас е, вярват в енергийната сигурност. Когато бъдат представени законодателните предложения, ще можете да изразите своите становища. Четвъртата цел енергийните връзки, междусистемни връзки, които ще спомогнат за съчетаване на търсенето и предлагането. И е, това ще бъде и нашето, нашата застраховка в случай, че вътрешното производство намалее. Целта беше 15% до 2030 година. Акцента е върху конкретни проекти в цяла Европа, за да постигнем нашата цел в електроенергията и газта. Тези конкретни проекти са най-добрия начин да не се ограничаваме само до думите и да изградим един енергиен съюз, нещо на което дължи, държи парламента. Драги депутати, ние говорихме и за социално-економическия съюз. Економическото възстановяване върви бавно, по-бавно, отколкото очаквахме. След възстановяването на стабилността в еврото през 2014 година. Слабият растеж е, се дължи на спада в нашия потенциал за растеж в момента. Той се оценява на 0,05%. Това е резултат от високия процент безработица и инвестиции. Няма чудотворни решения. Растежът зависи от, от броя на работещите и производителността. Липсата на инвестиции и на работни места оказват натиск. Ето защо конюнктурното възстановяване се сблъсква с структурната конюнктура. Освен това има и външни фактори, които изиграха отрицателна роля. Геополитическата несигурност ерозира доверието в Европа и резултатите на БРИКС по-конкретно за Китай и Бразилия, чието резултати са по-слаби от очакването и това повлия отрицателно върху е, нашия износ. Причината за слабия економически растеж не бива да се търсят в е, паричната политика. Е, тя не, не бива да се търсят и в бюджетната политика която по никакъв начин не влияе върху растежа през 2014 година. През последните години проявихме гъвкавост в бюджетната политика, като поставихме акцент не само върху дефицита в реално изражение, но и в структурно изражение. Сроковете за достигане на 3% граница от Мастрихт са просрочени. Сега трябва да се съсредоточим върху така наречените структурни реформи, да подобрим функционирането на пазара на труда, да се борим е, с противоречието между онези, които са добре защитени и онези, които имат несигурна, работа, несигурна работа, като младите и жените. Има и други структурни реформи, сектор, цифровия пазар и разбира се научно-развойната дейност. Европейския съвет, съвет призова, приветства намерението на Европейската комисия за 300 милиона евро инвестиции през следващите години е, това предполага отговорност от страна на държавите членки. Трябва да се стимулира инвестициите. Това означава да се повлияе върху е, търсенето и предлагането. Економическата ситуация в момента е сложна, тъй като ние имаме не само слаб економически растеж, но и много ниска инфлация, особено в страните от е, еврозоната в по-голяма степен, отколкото в другите държави членки. Това влияе върху държавния дълг и частния дълг и следователно върху инвестициите. Този, това без, без друго е, тежи върху е, високият е, дълг ние трябва да предприемем мерки, които да не се ограничават от идеологически съображения и да предприемем както дългосрочни, така и краткосрочни мерки социално-економическата ни система се изгражда върху заедостта и растежа. Ние осъзнаваме това. Ето защо на среща на върха беше поискано председателите да подготвят доклад за засилено економическо сътрудничество. Според мен това е задължителна стъпка, ако искаме да вървим към истински економически и валутен съюз път, който начертахме в доклада през 2012 година. Госпожи и господа депутати, Европейския съвет обсъди външните отношения. Ръководителите говориха за ужасния бич на Ебола в Западна Африка. Благодарение на ангажиментите, които бяхме поели, ние се договорихме за 1 милиард за борба срещу Ебола. Тези средства следва да се оползотворят добре. Също така назначихме координатор за борба срещу ебола. Обсъдихме и Украина, което правим във всички срещи от март насам. Това ще продължи, докато е необходимо. Призовахме Руската федерация да поеме своите отговорности за пълното изпълнение на споразумението от Минск споразумението в областта на енергетиката е стъпка в правилната посока, но изборите в Донецк са отрицателна стъпка. Както споменах, Европейския съвет беше последния под моето председателство и ръководство. Ръководителите се сбогуваха с мен. Аз, лич, аз от своя страна им казах, че винаги съм се опитвал да се ръководя от европейския интерес. Това не са абстрактни думи. Европейския съюз е повече от 27-те национални интереса. Става дума за това да стигне до 28. Всеки път трябва да се постигне споразумение и това не винаги става отведнъж. Понякога е необходимо да се положат допълнителни усилия. Европейския съюз заедно с другите институции показаха, че Европейския съюз с 28 държави членки може да функционира. Наясно съм с това, че следващите 5 години ще бъдат не по-малко важни от предишните. Имаме нужда от резултати в областта на заетостта и работните места, за да си възстановим доверието на гражданите. Последните 5 години беше време, в което успяхме да покажем, че институциите могат да работят заедно. Благодарен съм на предишния председател на Европейската комисия, господин Барозо, с когото работих добре от първия до последния ден. Особено благодаря на двамата представи, председатели на Европейския парламент, с които имах удоволствието и пред привилегията да работя, господин Бузек и господин Шуц. Също така имах множество контакти с мнозина от вас. Разбира се, понякога подходът ни се различава, но институциите, според мен, не са разнопосочени. Всички ние имаме една кауза, европейската. В крайна сметка това означава добруването на нашите граждани. Това е и в основата на работата на нашите институции. Всяка една от тях е много, много близко до общественото мнение. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин председател. Сега, за първи път е, в рамките на открито заседание на председателския съвет давам думата на новоизбрания председател на комисията, господин Юнкер. Уважаеми господин председател, уважаеми господин председател на съвета, уважаеми дами и господа, аз не за първи път е, говоря пред вас. Дори имам впечатление, че през последните месеци твърде често съм а, говорил пред вас а, и респективно е трябвало да се отзовавам на вашите покани и да говоря, поради което аз. А, а, мисля, че е моя задача да представя още веднъж а, а, програмата на, за дейност на комисията. Всъщност няма смисъл, чувствам се освободен от тази задача, част от особеностите на институционалните е, особености на Европейския съюз е, че е, е, би трябвало да е, Говоря като председател на комисията. Е, благодарение е, на господин Ван Рампой, аз участвах в някои от тези заседания, защото исках да разбера какво мислят правителствата, тъй като трябва да се запознава с тях. Така че аз участвах в 27 съвета, имаше много изненадващи моменти е, и не искам сега да коментирам резултатите от Европейския съвет във връзка с енергетиката и климатичните промени и така нататък, защото аз е, не бях заинтересована страна в е, този е, разговор, в тези обсъждания. Аз мога да кажа какви заключения са направени от Европейския съвет. Аз натоварих е, лицето, което отговаря, комисар, който отговаря за енергетиката, да обобщи всички заключения на съвета и е, също така ще ви помоля да поканите господин заместник-председателя Шепкович, е, за да може да ви информира за актуалните инициативи, актуалните предложения, планове на комисията. Аз помолих също така и комисар Канети, който е, отговаря за климатичните промени и въобще за климатичната политика и енергийната политика, да направи всичко възможно, за да може е, по време на конференцията в Париж декември 2015 година Европейският съюз да застане зад една последователна и единна позиция по тази тема. Е, също така аз участвах е, до някъде в обсъжданията на съвета по економически теми и по-специално Ставаше дума за съвета Еврогрупата, който беше председателстван от Херман и аз бях много доволен, че Европейския съвет, както и съветът на Еврогрупата се обединява около принципа за програма за инвестиции в обем на 300 милиарда. Аз го казах това още в началото на моята реч на 15 юли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 представям тази програма не защото смятам, че става дума за нещо ново, а защото смятам, че има неотложна необходимост да се направи там нещо. Аз е, днес няма да ви кажа в какво ще се изразява една подробна презентация на тази програма за инвестиции. Аз е, ще председателства първата среща на комисията утре сутринта. Ние ще започнем тази толкова важна работа и а, аз е, си позволих е, да започна обсъждането на тази тема още в началото на август. И аз е, вече ще ще е, ви информирам по-късно кои са основните моменти в тази инвестиционна програма, която ще засегне основно е, частния сектор, а не толкова публичния сектор, защото не е подходящ момента да се увеличава дефицита и е, публичния дълг в Европа. Ако имаме много висок публичен дълг, това би било трудност при постигането на устойчивост устойчиво развитие. Европа трябва да бележи растеж, е, което означава, че трябва да се свърже бюджетната политика и да се консоли... с консолидирана финансова политика, което да води към повече растеж и за етос. Аз е, съм е, много щастлив, че поварих моята, моите функции на председателя на Еврогрупата. Имах шанс да участвам на първи първите доклади на четиримата председатели и аз днес ще председателствам тази група от четирима председатели и ще обсъждаме е, какъв е пътя към по-добро управление на еврозоната. Е, има изключително е, различни гледни точки във връзка с тази тема. Беше постигнат обаче и значителен напредък. Няма да коментирам нито въпросите на енергетиката, нито на външните отношения. Господин Ван Ромпой ги спомена. Съм готов да работя с парламента така както и в миналото, през последните десетилетия, като министър на финансите, на труда, министър-председател, ще, ще се виждате с мен винаги, когато искате, дори когато не искате. Благодаря, господин Вебер, от е, името на групата на НП. Уважаеми господа председатели, първо искам да се концентрирам върху резултатите от съвета и да благодаря първо на Харман Ван Ромпой, защото е, е, Жан-Клод Юнкер е, може да започне вече работа със своя екип. Е, благодаря най-сърдечно за това. Положителен факт е, че първата среща след тези е, официални решения се провежда тук в Силпи и наистина е добре, че Жан-Клод Юнкер се е срещнал със своите комисари. Сега първо по енергетиката и климата аз искам да кажа по-скоро да подчертая това, което каза господин Ван Ромпой, че резултатът в тази политика е, ще изпрати важен сигнал. Важно е ние да се обединим около общи цели. Европа е, беше в миналото пример в е, това отношение. Искаме да си поставим добри е, цели и за бъдеще и се надяваме, че този сигнал е, ще подейства и в Париж, е, че ще има пробив на глобално равнище. Надяваме се също, че в Париж е, ще успеем да се договорим за задължителни цели, а не за незадължителни. Аз мисля, или по-скоро ние мислим, че тези 40% не трябва да се омалуважават, защото като имаме предвид, че от 90-та година до сега сме економисали точно толкова, колкото предвиждаме за следващите 10 години, т.е. за 20 години е, са направени економии, колкото за следващите 10 години. Това е амбициозна цел и Европа не трябва да омалуважава сама своите постижения. Освен това, искам да посоча, че при всички стъпки, които сме направили, винаги трябва да гледаме към реалността. А ние искаме да напредваме, обаче не искаме да не бъдем в крак с глобалното развитие. Енергийната политика, политиката за опазване на климата е свързана с енергийните цени и след като в Европа има слаб растеж, това се отразява върху климатичните теми и е, това не трябва да се забравя. Сега за намаляването на вредните емисии искам да посоча, че проблемите при целите от този характер винаги са конкретни. При общите цели сме еднакви, обаче когато говорим за машините за кафе и за електрическите кружки, е, в Европа се пораждат спорове и за съжаление не винаги те имат е, добър изход за Европа. Е, и за това, уважаеми господин Жак Жак Тюнкер, комисията ще трябва да помисли за добър баланс между тези две е, неща и е, как е, по-специално ефективно да се прилагат е, целите и е, да няма измъкване при тяхното изпълнение. Не може решенията е, да се отхвърлят е, към Брюсел. Също така при енергийните мрежи искам да посоча, че имаме пробив, особено в някои сфери, там вече има отбелязан напредък и се надявам, че решенията, които сме взели, ще ни позволят да отбележим напредък и във бъдеще на вътрешния пазар. Един от големите въпроси е фрагментацията на този пазар. Става дума за устойчивите енергийни източници и тук нещата трябва да се запазят в добро състояние и в бъдеще. Сега в документа за съвета има един процедурен въпрос, а именно, че съветът си запазва правото на единодушие, когато става дума за е, комисиите, които решават по индустрията. Аз мисля, че е, в момента това някакси не е в една линия с договорите. Е, договорите предвиждат съвета да взема принципни решения по бъдещата енергийна политика и след това в съответните органи да се вземат парламентарни решения. Аз искам да подкрепя казаното от Мартин Шулц на заседанието на съвета, че според нас Европейския съвет също и по тези въпроси и в тези случаи трябва да се придържа към договорите. Искам да се спра на две теми, които не бяха в дневния ред, обаче на Европейския съвет те се погрижиха за фурор. Първо, изказването на Дейвид Камерън във връзка с сумата, която трябва да внесе. Аз мисля, че като че ли не подхожда на един от най-известните политици в Европа подобно поведение. Е, смятаме, че то е проблемно, така че е, много моля и тук да има придържане към правилата, когато Европа взима решения, те трябва да се спазват и от Великобритания. И трето, не беше в дневния ред, но се погрижи за е, дебат. Това е поведението на италиански министр-председател Ренци. Например, писмото на отиващата си комисия той реагира, не иска бюрократи от Брюксел да му диктуват как да си съставя бюджета. Е, спирам се на тези две неща, защото господин Ван Ромпой, вие днес е, напускате вашия пост на председател на съвета и за това аз искам да попитам, е, говори ли се открито в съвета за тези неща, защото за мен е неприемливо колегите, които застават за тези решения или тези решения са взети от техните предшественици по такъв е, неприемлив срамлив начин се е, произнасят по решения от Брюксел, решения, които те са подкрепили сами. Затова аз мисля, че трябва другите правителствени държавни ръководители да кажат съвсем ясно какво е отношението към подобно поведение. И е, за това е, трябва наистина да се говори ясно и да се знае дали има търпимост към подобен вид поведение. Е, сега по темата растеж, аз е, искам да подкрепя е, изказванията на ком... председателя на комисията. Вчерашните цифрови данни за растежа не са тези, които желаем ние и затова моля държавите членки да подкрепят Жан-Клод Юнкер, когато представи своя пакет. И накрая искам да използвам възможността от името на групата на НП аз самият не можех да работя в тясно сътрудничество, защото съм нов председател на тази група, но от името на цялата група благодаря на Херман Ван Ромпой е, за начина по който той изпълни своята функция. Това е нова функция след Лисабонския договор. Той постави своя личен отпечатък, своя личен стил и е, искам също да посоча добре, добре, че имате такъв стил, той ви подхожда и подхожда много на длъжността, която изпълнявахте. Да бъдете менеджер на толкова много интереси, да обединявате различните интереси на различни държави. Исторически погледнато можем да осъзнаем колко голямо постижение е това, че имаме такъв орган, където могат да се срещат представители на държавите в Европа, Техните срещи обикновено са изпълнени с противоречия, но вървят по един общ път и това е един огромен исторически успех за нашата Европа, че има такива органи, които си сътрудничат по този начин. По време на вашето ръководство това получи ясен израз. Искам да посоча също, че по време на кризата, междуправителствената криза, която беше и необходима, беше и спорна, вие винаги запазвахте общия поглед, че трябва да се върви към посока на на основните договори е, и в кризата, разбира се, са необходими действия и вие бяхте един честен преговарящ, честен посредник между в отделните институции. Благодаря също е, от името на нашата група е, за начина по който се работеше с нашата политическа група. Господин Бан Ромпой, вие бяхте добър машинист на влака на следващата гара вие ще предадете е, длъжността на новия локомотивен машинист е, Доналд Тус. Благодарим ви още веднъж от името на нашата група и ви пожелаваме всичко най-добро за бъдеще. Благодаря, господин Вебер. Думата има господин Питела. Групата на социалистите и демократите. Благодаря, благодаря господин Шуц. Аз искам да се присъединя към думите на благодарност към председателя Ван Ромпой. Задачата му не беше лесна, това беше нова задача, свързана с огромни отговорности. Господин Ван Ромпой а, си изпълни задачите със своя характерен стил. По време на съвета се правят много декларации, но най-важното са окончателните резултати. Е, поведението на италианското правителство не, би, не бива да се дискутират е, ясни, конструктивни позиции, които италианското правителство прояви към Европа. И сега двата основни въпроса, които бяха обсъдени от съвета економическите въпроси, климатичните промени и външната политика. На мен ми хареса начинът по който Жан-Клой Юнкер каза в Страсбург, че това е последният шанс. Той го каза много сериозно. Мисля, че ние трябва да осъзнаем, че моментът е много сериозен. Има моменти, в които вие възприемате един доста сериозен тон. Европа няма бъдеще, ако не се провалим в основните си задачи. Да преодолеем безработицата, особено младежката, ако не решим проблемите свързани с огромните економически различия между държавите членки. Не можем да се провелим в един свят, в който много мнозина имат нужда от нас. Ето защо пакета за растеж и инвестиции създава перспектива за промяна в тенденциите. Необходимо е обаче този пакет да бъде замислен на правилно, да има баланс между обществените и частни средства, нови финансови средства, контрол за разпределението на средството, да да контрол върху начина по който се изпълняват задачите. И нашия парламент трябва да участва в тези разговори. Необходимо е да се възприемат рационални политики. Имаме нужда от европейски и национални политики да се консолидират обществените бюджети, като се дава възможност за увеличаване на работните места и растежа понякога това влиза в разрез с пакта за стабилност и растеж, за да могат да се отделят задължителните средства за нашите цели. Няколко думи за сурреалната ситуация в европейските бюджети, европейския бюджет. Има е, опасност от банкрут. трупани са множество е, неразплатени разходи, които разрушават е, доверието в Европа сред е, младите, учените, предприятията, местните регионални власти. Тази ситуация показва, че европейският бюджет може да подпомага политиката за растещи и работни места. В един много сложен момент, в който всяка от нашите ни страни е изправена пред сериозни економически и социални проблеми. Втори въпрос – климатичните промени. Аз споделям това, което каза колегата а, Вебер. Ние очаквахме повече, но имайки предвид опасността от липса на споразумение. Приемаме и това, което беше постигнато. Ние трябва да дадем своя принос към конференцията в Париж до година. Не можем да пропуснем срока декември 2015 година. Необходимо е да се приемат задължителни международни ангажименти. Без задължителни ангажименти е, не е, необход... е невъзможно да се обърне процеса на е, затопляне на планетата и, и да се ограничи повишаването на температурата с повече от 2 градуса. Не можем, ако това не се случи, ще има нови войни за храна и, за храни и вода и така нататък. Искам да привлека вашето внимание, вниманието на върховния представител госпожа Могерини към това, което се случва в Буркина Фасо през последните дни, към, хум, към човешката, гражданска и политическа драма. Аз мисля, че ние трябва твърдо да отхвърлим въз... взимането на властта по въоръжен начин. Моята група осъжда държавния преврат и искаме властта да бъде в ръцете на гражданското общество. Държавата да се управлява основа на Конституцията. Мисля, че инструментът на санкциите трябва да се използва тогава, когато не бъде постигнат напредък. Даже по отношение на Африка, ние трябва да преминем от думи към дела. Не, не трябва, да се, трябва да се откажем от повърхностното отношение което което направи така, че ние вече не сме основен събеседник на големия африкански континент. Благодаря. Благодаря от името на групата на ЕКАРЕ, господин Камал. Благодаря, господин председател. Позволете ми да започна с няколко думи във връзка с съвета. Нашата група приветства целите поставени на сесията на съвета за намаляване на вътрешните емисии с 40% до 2030 година. Общо европейската цел не е залегнала в национални цели Приветстваме това, тъй като в противен случай би било задушено економическото развитие. Приветстваме също така и факта, че е предвидено постигането на общоевропейската цел по най-разходно ефективния начин. За да постигнем тази цел от 40% намаление обаче, трябва да поемем водеща роля. Трябва да постигнем обвързващо международно споразумение на конференцията в Париж – ако ще намаляваме ние своите емисии, то Съединените щати, Русия, Китай, Бразилия и други ще трябва да направят същото. Приветстваме и заключенията за вируса Ебола. Нека се спра върху тема, по която говориха и някои от изказалите се преди мен, колеги така наречените технически корекции на вноските на държавите членки в бюджета на Европейския съюз. Президент Юнкер заяви, че иска да създаде една по-политическа комисия, но това потенциално може да доведе до катастрофални последици. Да, някои биха могли да кажат, че става дума за чисто технически въпрос, но когато говоря с моите приятели в Обединеното кралство, в Гърция, в Италия и други държави, те си мислят, че става дума за шега. Гръцката страна, например, казва, през изминалите години прилагахме толкова строга бюджетна дисциплина. Нима сега искате да повишите вноската ни към бюджета на Европейския съюз в полза на Германия. Моите британски приятели пък казват, през изминалите години постигахме не лоши резултати, а сега като че ли изведнъж искат да ни санкционират за това, за разлика от Франция, която постигаше лоши резултати и предстои да бъде възнаградена. Ако комисията иска да е по-политическа, ако иска да постигне успех, то не може автоматично да вземаме решения за повишаване или понижаване. Утре предстои да се публикува годишният доклад на Европейската сметна палата. Знаем какви ще са констатациите в него. Можем да заявим, че държавите членки не носят отговорността, но как да обясним това на нашите избиратели? ще трябва да се предвиди отделен пост на комисар, отговарящ за бюджетния контрол. Не може да се преструваме, че сме си намалили бюджета, същевременно да изискваме от държавите членки по-високи вноски. Господин Ван Ромпой, нека да приключа като дам висока оценка на вашата работа. Немалко държави членки ви смятаха през годините за добър, за честен посредник. Членовете на Европейския парламент също ценят отношенията, които установихте с нашата институция. Знам, че един бивш депутат бе ваш съветник, след това отново стана депутат, нещо, което се отрази благоприятно върху отношенията ни с вас. Пожелавам ви от името на групата на ЕКАРЕ всичко най-добро. От името на либералите господин Верховщата. Благодаря, господин председател. Днес един вид се сменя гарда. Бившият председател на Европейския съвет, господин Ван Ромпой, предава поста на своя наследник. Приветствам го с добре дошъл, приветствам с добре дошъл и новоизбрания председател на комисията. Знам, че това заседание е посветено най-вече на заключенията от последната сесия на съвета. Но въпросът за измененията в климата не бе така широко отразен в пресата. Там по-широко бе отразен инцидентът, в който бе замесен господин Камерън. Явно господин Камерън прилага нова стратегия, а именно да предизвиква кризисни ситуации на всяка сесия на съвета за предпочитане всяка седмица. Господин Камерън трябва да осъзнае, че това не е добра стратегия, тъй като избирателите винаги ще предпочитат оригинала пред копието. Последният пример за копиране от страна на господин Камерен на идеи на ЮКИП е нещо абсолютно неприемливо. То е в разрез с основополагащите принципи на Европейския съюз господин Камал. Веднъж поне трябва да се съглася с господин Камеран. Той предизвика криза в съвета, изиска технически корекции в края на годината, когато комисията ще трябва да заяви спрямо някои държави членки, че трябва да се повишат вноските им, а че други ще заплащат по-малко. Защо тази система не е добра? Защото бюджетът на Европейския съюз не се основава на същински собствени средства, така както е предвидено в учредителните договори. Той се финансира от вноските на държавите членки. Господин Камерън наистина ли иска да промени тази система? Ако наистина иска да я промени, то той ще трябва да се присъедини към Европейския парламент и към Европейската комисия, които изискват колкото се може по-скоро бюджетът и многогодишната финансова рамка да се основават на същински собствени средства. Средства, които да идват от гражданите на Европейския съюз, а не по линията на технически корекции и вноски от държавите членки членки. Сега ще кажа няколко думи за новоизбраната Европейска комисия. Жан-Клод, знам, че тя има нова страница в интернет, много добра страница. Има и нов плакат, много цветен плакат на сградата Берлеймон. През идните седмици ще трябва да направите нещо много важно, а именно да потвърдите новия модел за управление на еврозоната, както и да поемете ангажимент за приемането на акт за стимулиране и възстановяване. Такъв акт бе прият от Съединените щати през 2009 година. По силата на този акт 800 милиарда щатски долара бяха инвестирани в редица сфери, като например здравеопазване и други ние не предприехме такива действия. В резултат от предприятите от Съединените щати действия, економическият растеж там се повиши с 2 до 3%. И това е един подход по-различен от промяната на предназначението на няколко стотин милиарда които да се отпуснат от Европейската инвестиционна банка. Нашата група ще предложи свои нови предложения за стимулирането на растежа и за възстановяване. Не можем да изгубим още едно десетилетие. Сега давам думата на групата на Обединената левица, господин Херик. Благодаря, господин председател. Както каза председателят Ван Ромпой, последният доклад на експертите за климата е изключително важен и аз е, мисля, че той представлява и един е, вик на аларма е, да поотделим много повече внимание и мисля, че трябва да вложим всичко за успеха на конференцията в Париж през декември 2015 година. Докладът, ако го прочетем задълбочено, е, съдържа елементи, които са доста обезпокояващи, защото там се казва, че е, климатичните промени оказват е, много големи въздействия, които са неопратими. Освен това, трябва да се каже, че концентрациите на парникови газове ще достигнат много високи нива. И аз мисля, че не можем да бъдем плахи при такава ситуация. Европейския съвет направи редица предложения решения, които трябва да бъдат проучени, заслужава си да се направи това. Казах, че това беше изходната точка. Аз обаче се съмнявам, че е, като че ли се избягва една фундаментална дискусия по някои неща, които е, всъщност подкрепят в основата на актуалната европейска политика. Това е дебат между нас, има разлики, обаче аз мисля, че принципът е, на конкуренция, който непрекъснато се споменава в някои сектори, като транспорта, например, не е адаптиран за целите, които ние претендираме да постигнем тук. Например, да продължаваме да фаворизираме фаворизираме е, камионите, тежкотоварните автомобили е, пред е, влаковете, не мисля, че това е в духа, като се има в духа на целите, които ние желаем. Също така има и предизвикателства в сферата на селското стопанство, така че всичко, каквото се взема като мерки в други сектори, като че ли не е в полза на климатичните промени. Ние, например, не говорим тук, не мислим за економическата целесообразност, като се поставят приоритетите върху битумния пясък или пък шистовите газове. Не, ние трябва да действаме много точно според изискванията на съвета. Аз мисля, че няма ефикасни решения в дългосрочен план, без да се съчетае новия тип на економически прогрес, който съдържа предложа някои модификации в производствената сфера, където да има по-малко замърсяване, от друга страна да се създават квалифицирани работни места и да се постига прогрес в екологията. Трябва да поемем риска, трябва да поемем един голям план и ако това е вашия проект, господин Юнкер, ще го подкрепя. Това ще бъде един голям план, който да включва урбанистичните структури, жилищата, е, публичните услуги, аз мисля, че публичните услуги са най-добрият е, регулатор за предизвикателствата, за които говорим. Освен това, ще трябва да се ангазираме финансово е, предвид конференцията от Копенхаген. Всяка страна като че ли все по-трудно се справя с тези предизвикателства, а днес трябва да се справяме и с болестта Ебола. Е, днес ще, и утре ще ни се поставят е, още по-тежко тези въпроси, като се има предвид е, климатичните бежанци, например. В дискусията в съвета, комисията и парламента ние трябва да се приближим към предложенията Джек, намаляване с 70% до 2015 година за спиране на климатичното затапляне. Благодаря. Благодаря за зелените, господин Ламбертс. Благодаря на господин Ярик за пледуарието, което споделям напълно, няма да повтарям. Господин Ван Ромпой, винаги можем да говорим за чашата, която е наполовина празна или наполовина пълна. По отношение на климатичните промени, ако погледна позитивно, 40% съкръщение говори за лидерство, тъй като е повече, отколкото са приели всички останали. Така че в сравнение с останалата част от света, да, ние сме по-амбициозни. Но що се отнася до е, потребностите и изискванията от страна на планетата, с която не можем да преговаряме, очевидно има нужда от повече. Да, минимум 40 може да бъде повече, но задължителното е 40. От гледна точка на екологията това не е достатъчно, за да се постигнат целите. Е, разбира се, Европа не може да постигне сама целите. Е, Китай също трябва да поеме своите отговорности, като знаем за отговорността на Европа в, в натрупания CO2 в атмосферата, е ясно какво трябва да направим. Сега, двете цели, два пъти по 27%, никой от тях не е задължителна. Целта за възобновяемите енергийни източници, обяснете ми как ще реализирате а, това задължение Ами, две цели, които не са задължителни и може би няма да бъдат реализирани. Двете цели ще бъдат изпълнени, двете, които не са, няма да бъдат изпълнени. И тук смятам, че грешката, която допускате е и економическа, и стратегическа, защото ние ние трябва да си поставяме амбициозни цели от гледна точка на възобновяеми енергийни източници и намаляване на емисиите. Ние като европейци трябва да вод, или да водим, да ръководим тази е, революция или да вървим след, уста, на, след нашите конкуренти. Някои казват, че е, по този начин ще забавим темповете. Това е, е стратегически необходима цел. Всички доставчици на е, изкопаеми горива в е, Европа, на първо място Владимир Путин, ще останат зависими. Не бива да бъдем зависими от тях. Ако допуснем това, ще допуснем огромна грешка. Първата точка в заключенията на съвета създава впечатление, че съвета си приема, си а, запазва правото да преразгледа отново а, различни въпроси. За нас а, не е, а, въп, ние не можем да приемем а, безпринципни а, промени ние не можем да приемем да се становището, нищо не може да се пипне, защото не знаем какво ще стане. Благодаря. Благодаря, господин Ламберт. От името на Европа на свободата и пряката демокрация, господин Натал. Господа председатели, всички вие сте председатели, не е ли прекрасно това? Днес ще се обърна обаче към онзи от вас, който днес присъства на последния си председателски съвет. Говорихте за Украина, за енергетиката, за економиката и като че ли нищо ново не чух. Слушам ви вече 5 години. нека си позволя да ви разкритикувам. През по-голямата част от времето ми напомняхте за... Wales press that there were no Americans in Iraq, yet US tanks were rolling in to Baghdad behind him. Ми напомняхте за един политик, Комакъл Али, който се поддаваше на иллюзии. Председателят прекъсва оратора. Мисля, че сме, бяхме свидетели на нещо подобно и през изминалите пет години. Председателят. Колега, изчакайте малко. Моля да сте по-здържан. Не можете да сравнявате председателя на Европейския съвет с министра по въпросите на пропагандата на една жестока диктатура. Das ist deutlich. Това е прекалено. Колега, моля да сте по-здържан. Това далеч надхвърля рамките на спорна дискусия, така както е допустима тук в парламента. Колега, моля да избягвате подобни квалификации. В противен случай, докато аз съм председател на парламента, ще бъдете санкциониран, за да сте наясно и с последиците. Добре, ще продължа. Какво действително постигнахте през изминалите 5 години, през които председателствахте съвета? В Франция и в Гърция отстранихте от пост двама демократично избрани министър-председатели. В Гърция направихте това, назначихте вместо това хора, които са удобни на европейските институции. В Испания и Италия над 1 милион млади европейци са отчаяни, не могат да си намерят работа, някои от тях дори напускат Европа. Испанците се насочват към Аржентина, португалците към Бразилия, а всички останали като че ли идват в Великобритания. През изминалата година 247 000 души се установиха в Великобритания. Повечето от тях са граждани на Европейския съюз. Този нечуван мигрантски поток понижи трудовото възнаграждение в Великобритания, например. Не ни позволявате да упражняваме контрол върху собствените си граници, господин Ван Ромпой. Нещо повече, дори обещахте да разширите Европейския съюз още по-на изток, посока към Украина. Нещо, което според мен е безумно. Евроскептицизмът намери ясно изражение по време на европейските избори, което раздели Европейския съюз. През изминалите години еврото бе в криза. Сега държавите членки са жертва на дефлация. Господин Ван Ромпой, мисля, че последните пет години могат да бъдат синтезирани по следния начин. Разочарование и отчаяние. Das Wort hat jetzt der Grazie, Presidente. Благодаря, господин председател. Тази сутрин бях заедно с работници от Италия, от металургичната промишленост и предпочитам да навляза по същество в някои въпроси, по-конкретно някои тежки грешки, по които би трябвало да се замислите в миналото председателите на Европейската комисия имаха възможност да се намесят и не само на а, думи, а, а и на дела и да отчитат това, което казаха а, десетки хиляди европейски граждани. Нищо не беше предприето, за да се намали бюрократизма в тази система и продължават да се водят погрешни политики. В металургията бяха предприети мерки, за да не се да не се, възможно, да не се даде възможност да се спаси един високо развит сектор в Европа. Веднага преминавам към най-важните теми, които бяха обсъдени. Альтернативната енергия. Аз не смятам, че не трябва да продължаваме с погрешната политика. Мисля, че има нужда от обща девискализация за енергия, произведена с неизкопаеми горива. Кът, из... не, е не, не бива да се допуска а, енергетиката да бъде в ущърп на основните потребности на хората. Бюрокрацията е задушаваща и вече се превръща а, нетърпима. Това е бюрокрация, която задушава малките и средни предприятия и производителите. Европейския си, е, съвет призова комисията да анализира инструмента за повишаване на производството, като се намаляват емисиите. Аз мисля, че достатъчно е инвестирано. И как могат да се увеличават площите на горите? За селскостопанската политика очевидно не функционира. Необходимо е Европейския съюз да гарантира система за а, ясни а, източници, за ясни чисти източници. И в заключение искам да ви напомня, че Европейската комисия има основни, получи основни насоки за водене на преговори за споразумението с Съединените щати. Тук има опасности, с които трябва да се съобразяваме. Енергийната политика, селското стопанство, това е една от... Това са сред най-добре развитите сектори. Те трябва да бъдат защитавани. Ако искаме да защитим Европа на хората, а не Европа на банкерите. Първо давам думата на господин Юнкер. Благодаря, господин председател. Имам пет минути, в които да взема отношение по всички упоменати аргументи. Това не е много време. Ще се спра накратко върху отделните изказвания. Не ми се хареса поведението на няколко министър-председателя след сесията на съвета. От дългия си опит съм останал с впечатлението, че Европейският съвет би трябвало да решава проблеми, вместо да ги умножава или задълбочава. Да продължение на доста дълъг период от време си водех записки по това, което се казва в залата и извън нея. И понякога тези мои записки не съвпадат. Трябва да кажа на моя добър приятел Матео Ренци, че аз не председателствам банда бюрократи. Аз съм председател на Европейската комисия, която е политически орган. Не само политически орган, но и институция. Затова призовавам всички министър-председатели да проявяват уважение към тази институция. Тя се ползва с не по-малка легитимност от останалите. Ако господин Барозо се бе вслушвал единствено в гласа на бюрократите, то тогава подходът на комисията към бюджета на Италия щеше да бъде съвсем различен. Не приемам тези повърхностни критики, които се отправят към Европейската комисия. Тя заслужава повече от това. А що се отнася до британския министър-председател, и след като и чух какво каза той. Представят се цифри. Твърди се, че така се гледа на нещата. Не, не така се гледа на нещата. Те се представят по този начин. И те се представят по съвършенно различен начин от някои представители на британската общественост а всъщност трябва да се спазва онова, което е залегнало в договорите. Искам да посоча съвсем ясно, че комисията ще спазва правилата, които са прияти от държавите членки. И е, Комисията е, по покана на италианското председателство ще си помисли е, какъв е, отговор на проблема да представи. Проблема, който се постави тази година при спазването на правилата, има съвсем различно измерение от това, което сме имали в предходните години. Всички спорове са свързани с около 95 милиарда евро. Това означава 2,5% повече, отколкото може да се приеме е, като важно, т.е. ставаше дума за 3,5 е, милиарда, ние ще си помислим за едно решение, обаче не трябва да се казва, е, че това е европейска бюрокрация, това е прилагане на правила, които са приети от държавите членки и аз искам държавите членки да прилагат правилата, които самите те са приели. така че ние ще помислим за едно решение, което да Uh даде възможност да се намери решение на проблема, който е, наистина е сериозен и който не се отнася само до Обединеното кралство, но и до други държави членки. Е, така че е, влиянието на спазването на правилата върху бюджета на Нидерландия е много по-голямо, отколкото върху бюджета на Европейския на, на Обединеното кралство. Трябва да намерим общ отговор. Да, наистина трябва да се мобилизират средствата по по-добър начин. но всъщност това не е и основното предизвикателство, за което мисля. Всички механизми, стари и нови, с които разполагаме и с които ще разполага Европейската банка, трябва да за инвестиции, тя, тя трябва всъщност да ги мобилизира, защото тя трябва да бъде в услуга на растежа и на заетостта. Аз не няма да подходя с тази липса на елегантност, която използва господин Верховстат. Федералния резерв има съвсем други функции, различни от Европейската централна банка. С този план за съживяване на економиката всъщност е имаше е, за цел да се намали публичния дълг е, и става дума също и за конюнктурна програма, която е, само буди иллюзии. Тоест, не трябва да има конюнктурни програми, които са еднодневки и които не водят до трайно подобряване на заетостта в Европа. Не трябва това да пропускаме подобно нещо. Моят приятел Питела каза, че съм симпатичен, но твърде строг. Вижте, аз не искам да правя впечатление на строг човек, но аз съм строг, когато говоря за заетост. Сега, ако вие се изправите е, пред ситуацията, че има повече от 25 милиона безработни и ако е, погледнете економическата ситуация, която наистина не е добра, която е, от ден на ден се влушава, аз е, е, просто не мога да бъда усмихнат. Аз трябва да бъда строг, е, защото е, съм строг към самите нас. Всички, които са без работа, които страдат, не са усмихнати и затова ние не трябва да бъдем усмихнати и трябва да се произнасяме по сериозен и отговорен начин по тези проблеми. Благодаря, господин председател. Благодаря за вашия ангажимент, за вашия отговор и давам думата веднага на председателя на съвета, господин Ван Ромпой, за 5 минути. Благодаря за тези 5 минути. Това ще бъдат последните ми 5 минути в Европейския парламент. И това е сигурно. Всъщност аз и не настоявам за 5 допълнителни минути. Няколко думи по двете теми, които развих – теми, разгледани от е, Европейския съвет, е, климата и економическата ситуация. Що се отнася до е, енергията, не можем да говорим за нея без връзка с климата. Ние разглеждаме въпросите в дългосрочен план и благодаря на всички, които развиха своите идеи по въпросите за климата. Няма да надаваме за амбициите. Винаги можем да бъдем по-амбициозни. Моят проблем и проблема на моя наследник ще бъде да съчетая амбицията с съгласие на, със съгласието на 28 държави членки. Това никога не е лесно. Да, ние бяхме амбициозни. Ще, пус... Цифрите са минимум 20% за въглероден двуокис в сравнение с 1990 година в Белгия. Сега ще бъде минус. Това, което си поставихме за цел, беше минус 40% в сравнение с 10 години. Това е амбициозно. Това е в рамките на вътрешния пазар. Не можем да си разменяме емисии на свет, в световен план. Това става дума за усилия вътре в Европейския съюз. И така, мисля, че това е проява на амбиция. Разбира се, трябва да държим сметка за особеностите, спецификата на всички държави членки. Представете си, ако не бяхме поставили ситуация, в как... ако не бяхме намерили решение, в каква ситуация щях да бъда сега. Европа, от която чакахме толкова много, както каза и генералния секретар на ООН, изведнъж да се окаже, че не е постигнала споразумение. Е, постигнахме споразумение. Преговорите продължиха два месеца. Не само на ниво Европейския съвет, но и при подготвителните действия, за да стигнем до тук. За, за основа послужиха предложенията на Европейската комисия. Целта беше да постигнем трите а, параметра, които си бяхме поставили. И тези параметри бяха зададени от Европейската комисия. Разбира се, целта минус 40% е ключова цел, защото за да бъде тя постигната, има нужда от възобновяеми енергийни източници, има нужда от економии на енергия. В противен случай няма да постигнем тази толкова амбициозна цел. Искам да добавя, че за економиите на енергия в предишния етап нямаше задължения целта беше чисто ориентировачна. И така ние трябва да съчетаем амбицията и реализма и успяхме да постигнем споразумение. Мисля, че ако успяхме да постигнем споразумение по въпроса на климата, е, сме свършили не е лоша работа. Да, винаги е могло да постигнем повече, но е, ако бяхте на мое място, ще трябваше да постигнете е, съгласието на 28 държави членки и, меко казано, има доста различия. Що се отнася до растежа? Няма един единствен инструмент, Необходим е анализ и аз се опитах да го направя на ситуацията, като очевидно не изпускаме от внимание основната цел, която е растеж и работни места. Ситуацията обаче е сложна, защото за валутната политика вече имаме политика. Някои казват, че тя е е, твърде свободна. Що се отнася до економиката и за бюджетната комисия, е, политика, има е, неутралност по отношение на 2014 и 2015 година. Бюджетната политика не тежи върху економическия растеж. За 2014 и 2015 можете да проверите цифрите. Да, разбира се, никой не иска политика на разходи, които да доведат до дефицит. Е, знаем в каква ситуация бихме се оказали. Говорихме за структурните фондове. Трябва да използваме повече единния пазар, особено в областта на енергетиката, на цифровизацията. Това е това са области, на които Европейската комисия ще обръща много голямо внимание. Възприемаме и като структурни реформи, разбира се, да не забравяме и а, инвестициите. Те са под нивото на периода от преди кризата, дори и в тези страни, в които економическите резултати са най-добри. Е, инвестициите са под нивото от преди 7 години. Защо? Между другото и защото частният дълг бе изключително висок. И частният е, дълг се натрупа е, през първият, първото десетилетие на еврото. И така, по време, по време на първото десетилетие на еврото бяха допуснати огромни грешки, които сега пречат на възстановяването. Защото е, след като дълговете са толкова високи, инвестициите очевидно не са лесни. Това е ключов елемент, който обяснява и инициативата, която ще предприеме Европейската комисия за да се възстановят частните инвестиции. Разбира се, има и колективни потребности, но аз мисля, че аспекта на частните инвестиции е много важен аспект на дейностите на следващата Европейска комисия. С други думи, могат да се използват различни инструменти, но трябва да анализираме добре това, което се случи в еврозоната. Сравнението с Съединените щати, е направено от господин Верховщад, да си представим ако нямаше шистов газ, дали растежа щеше да бъде толкова висок? Мисля, че щеше да бъде сравним с този на Европа. Да, вярно е, че бяха предприяти някои интелигентни действия в банковия сектор. Те въведаха ред много преди нас и това е една от причините, поради които резултатите, които бяха публикувани за стрес-тестовете, бяха много важни, за да се възстанови необходимата ликвидност ликвидност, която е много необходима за възстановяване на инвестициите. Не казвам, че не сме допускали грешки, но сега плащаме цената на грешките в миналото. Няколко думи на холандски. Не съм го правил по време на официалната си функция. Искам да благодаря на всички в Европейския парламент и онези извън него, всички с които съм работил през последните години, ръководителите на групите, отделни депутати. Договорите са определят пределно ясно моите функции и правомощия. Винаги съм се старал да поддържам добри отношения с депутатите. Това е един от парадоксите на Лисабонския договор. Той създаде поста председател на Европейския съвет, но не предвиди връзки с други институции. Няма ясна връзка между председателя на съвет и председателя на комисията. Няма връзка с Еврогрупата и почти никаква връзка освен информацията предоставена от председателя на Европейския парламент. И така, е, липсата на формални изисквания в договорите трябваше да се допълни с е, неформални действия. Целта е, беше институциите да работят в една посока. Не беше лесно, когато Европейския съвет е, предприемаше инициатива, трябваше да се съобразяваме с законодателната процедура. В крайна сметка тя ни позволяваше да постигнем споразумения. Защото членовете на Европейския съвет бяха настроени критично към парламента. Трябва да кажа, че винаги съм ви защитавал и като казвах, че Европейския парламент е настроен, настроен е, критично и понякога, когато говоря пред парламент, имам чувство, че всички те са в опозиция, но в крайна сметка винаги сме постигали а, е, споразумения. Дори когато се говори, дори по въпроси за бюджета е трудно да се постигне споразумение между съвета и а, парламента. Казват обаче обща и това е европейската кауза. Европейските институции се опитаха в максимална степен да работят заедно и мисля, че това е един от най-трудните периоди, през които преминава Европейския съюз. След създаването си това не означава, че проблемите са решени. Съвсем тъкмо обратното. Аз само се засегнах бегло многобройните проблеми. Сега трябва да направим така, че на ниво държави членки да се поемат необходимите отговорности. И ако не успеем всички колективно да постигнем повече растеж и заетост, мисля, че резултатите от изборите през следващите 5 години ще бъдат още по-лоши. И така, следващите 5 години ще бъдат политически не по-малко важни в сравнение с последните. Благодаря още един път за съдействието. Merci beaucoup, monsieur le président, pour vos mots. Благодаря. Благодаря ви особено за посланието, което отправихте към Европейския парламент, което ще играе важна роля в бъдеще наистина трябва да се работи ръка за ръка с комисията, за да можем да дадем отговор на нашите граждани. Това са нашите предизвикателства и ние искаме да се справим с тях. Парламентът ще поеме своята роля. Благодаря за вашата работа, благодаря за това послание на увареност, на доверие към парламента. Благодаря много, че вие насърчихте мултилингвизма, многоязичието. Това е един подарък за парламента. И сега давам думата на господин Боргези. Мисля, че той не е тук, така че веднага давам думата на господин Нютал. Е, господин председател, в едно от последните ви официални действия като председател на съвета Нападнахте от засада министър-председателя на Великобритания. Ставаше дума за 1,7 милиарда британски лири. Сега ние ще трябва да изискаме от нашите данакоплаци да заплатят тази сума. сума защото до сега сме постигали добри резултати. Да, успехът в Европейския съюз се санкционира. Господин Дейвид Камерън заяви, че ще се противопостави на Европейския съюз, но това не бе подплатено с реални намерения. Благодаря специално на господин Ван Ромпой и на господин Барозо. Благодаря ви за това, че тикате Великобритания към излизане от Европейския съюз. Надявам се, че скоро ще го сторим. Господин Ламбер, давам ви думата. Господин Ван Ромпой Е, много предизвикателства бяха отправени към вас. Е, е, става дума за това, че вие идвате от една малка страна. Припомнен беше и Тони Блеер, който реши до голяма степен кризата в своята страна. Сега, аз виждам, че не мога да кажа, че съм изненадан. Да, вие във всички ваши изказвания изказвания имате право да подчертаете, че политиката е изкуство на възможното и както ние видяхме, това е добро е да бъдете е, амбициозен, друго нещо е да се постигне споразумение. И аз разбирам, е, всичко това. Но искам да ви задам един въпрос. Е, докато гледате състоянието на европейските държави е, в момента, всъщност това е въпрос, който си задаваме всички ние. Дали и ако политиката е изкуство на възможното, всяка година се увеличава с 1% хората, които живеят под прага на безността, дали хората, които са безработни дали когато по време на кризата един 1% от европейските граждани увеличиха богатството си, това по-добре ли е, отколкото би ни позволила да направим политиката на възможното? И дали това беше възможно най-добрия резултат? И тук аз мисля, че докато гледаме резултатите, можехме да постигнем нещо по-добро. Както каза вече Барозо преди две седмици, вие не бяхте единственият отговорен, обаче бяхте част от ръководството на Европейския съюз. Аз бих искал да се поставя постави повече акцент върху въпроса върху социалната справедливост е, и вие идвате от семейството на християн-демократите в Европа. Говорихте много често за економическия ред, за економическата ортодоксия, а пък е, говорихте и за социалната справедливост, но понякога имам чувството, че се отклонихте от този принцип. Е, благодаря. Искам да ви благодаря за дадените обяснения, за работата, която свършихте. Вие сега казахте, че ще бъде публикуван доклад за управлението на еврозоната. От друга страна, господин Ван Ромпой, вие казахте, че Европейска централна банка е, се отнася по-снисходително към спазването на критериите от Мастрихт. Това, че една страна не спазва критериите от Мастрих, не означава, че е, тя върви срещу реформите. Това, това е една от причините за безработиците, за безработицата. Вярно е, че това е различно в сравнение с миналото едно, обаче да, да, да се дават пари при нисък лихвен процент. Съвсем друго е да се позволи на реалната економика да функционира. Тук има блокиране. Вие споменахте въпроса за частния дълг, но той до голяма степен е свързан с а, а, огромните а, раз, банкови разходи. В крайна сметка това затруднява кредитирането, а на свой ред това води и до безработица. Господин Върховстат има думата. Господин Ван Ромпой, аз мисля, че вие си свършихте добре работата. Един белгийски политик. Белгийският политик е, ви... Белгийският политик е винаги добър европейски политик. Също въжи и за Люксембург. Искам да е, повдигна един въпрос. Вярно е, че Европейския съюз не е в добро състояние, безработица, слаб растеж, проблеми с банките, но това, което не разбирам, е всичко това, което се каза тук, да се върнем назад, имаме нужда от по-малко Европейския съюз, след като виждаме, че проблемът е липса на интеграция. Едно малко младо предприятие, което намира ново приложение в Европа, трябва да получи 28 разрешения, 200 разрешения, за да бъде пуснато това приложение в интернет. В Америка е съвсем различно. В също въжи и за банковите обезпечения. Жан Клод каза да бъдем амбициозни през следващите години. Мисля, че това ни отличава от останата част на света, именно липсата на амбиция. Господин Хенкел. Господин Ван Рампай, аз съм нов член на Европейския парламент като депутат, като че ли все още не мога да ви се отблагодаря, но ще го направя в качеството на гражданин. Наистина вярно е това, което бе, казахте за климата и енергетиката, но това, което казахте е, за Великобритания ми създава загриженост. Да, имате право, че трябва да се привържеме към правилата в Европа, обаче е, това да се казва точно от хора, които по принцип при спасяването на еврото нарушиха правилата, за мен това е твърде странно и комично, защото по мое наблюдение почти всички обещания и правила, които е, бяха е, лансирани в фазата на формиране на еврото бяха също нарушени. Също така и нарушено правилото за оказване на финансова помощ. Това, което ме прави особено мрачен е казаното за Великобритания, защото ако си помислим какво пречи на британците, е, го, го, говоря за тази невъзможна е, реч, да, е, всъщност принципа на субсидиарност обаче бавно и сигурно се подкопава и се се върви към централизация. Комисията, за да спаси еврото, наруши е, принципа на, хармони... на конкуренция между страните чрез хармонизация. И за да се спаси еврото, една страна е, трябва да отговаря за е, собствените си дългове. Този принцип беше нарушен, а сега се социализира. Искам да припомня и на господин Вебер. Е, казва се, че трябва да постигнем е, съгласие. Трябва да се погрижим Великобритания да остане в Европейския съюз. И трябва да ви припомня, че въпреки тези е, недоразумения, Великобритания е, е втория по големина платец. И помислете си, е, кой ще плаща, ако Великобритания излезе? Госпожа Ван Бремт. Благодаря, господин председател. И аз ще се изкажа народния си език, който е общи за двама ни. Оживено бе разискван въпросът за измененията в климата. Подробно обсъдихме и други въпроси, които според мен са по-маловажни. Упоменахте последния доклад на Междуправителствената комисия за измененията в климата. В него се съдържат две политически констатации – Едната е ясна, знаем я от много отдавна и тя е, че има изменения в климата, причинени предимно от човека. Измененията в климата продължават да са факт. Последиците от тях са изключително тежки и е крайно време да се действа. Втората констатация е, че учените вече са си свършили работата. Сега е ред на политиците да се извлекат съответните полуки и да понесат последиците. Тези констатации вече са упоменавани неведнъж, но държах да ги повторям, Добре е, че е постигнато споразумение. Видях внуците ви на въпросната снимка. Много ми хареса, но вероятно щеше да ви е трудно да ги погледнете в очите, ако не бе сключено споразумение. На конференцията в Париж при всички положения трябва да се сключи споразумение. Нашата политическа група се обявява за постигнатото съглашение, но според нас в него не са залегнали достатъчно амбициозни цели. През следващите месеци, в навечерието на конференциите в Лима и Париж, нашата група ще работи за договарянето на по-амбициозни цели. Амбициозността на целите не е толкова важна. Важно е тези цели да могат да бъдат реализирани. Ще взема за пример енергийната ефективност. В миналото нямаше обвързващи цели. И виждаме какви са последиците от това. Предвидени са обвързващи цели за възобновяемите енергийни източници, бяха постигнати и реални резултати. Разликите между държавите членки са прекалено големи. Някои специалисти твърдят, че политиката в областта на енергетиката, в областта на климата трябва, ако се прилагат паралелно, да доведат до енергийна ефективност. Не бива да се дава на някои държави карт бланш да инвестират в изкупни енергоносители. Много е важно, според мен, че бе постигнато съглашение. Херман според мен това се дължи на вашите усилия. Знаем, че ако не бяхте вие, нямаше да бъде постигнато това съглашение. Сърдечно ви благодарим за това. Благодарим ви и за работата, която вършихте през изминалите години. Упоменахте, че основният проблем към момента е че всеки път, когато държавните и правителствени ръководители заседават на сесия на съвета, те отчитат обществ... мнението, общественото мнение. Нещо, което трябва да бъде отчетено и тук в парламента. Трябва да видим как да подходим към този проблем. Последният оратор Манфред Вебер. Аз не искам да коментирам колегата от СД, обаче всъщност какво ще направи Обединеното кралство, ако излезе от Европейския съюз, място, където всички проблеми се поставят на масата. но, Всъщност е, в центъра се поставя въпроса дали ние спазваме правилата и как въобще се отнасяме към тях. Дали, господин Хенкел, се решават правилата в нашата система, решават е, съдиите, а не политическите партии. Съдиите са тези, които трябва да присъждат дали са спазени правилата или не. Сега на колегата Кемал аз бих посочил, че в е, действителността винаги е трудно, когато някой трябва да доплаща нещо и Великобритания Великобритания ние искаме да я запазим в Европейския съюз, както повечето от нас. Обаче, ако днес е, е, упростим това, е, че държавите не изпълняват задълженията си, то това ще бъде така и в бъдеще. И за това, как, например, ще се обясни в Германия, че се прави отстъпка на британците, след като не се прави отстъпка на австрийци и на други. За това ние сме за спазване на правилата от всички, всички, които е, работя тук, трябва да и отправя това послание и сега към господин Бан Рампой. Е, сега аз е, малко съм провокиран да кажа нещо от вътрешния живот на съвета. Господин Ван Рампой в началото каза, че ще запази сила си до края, до последната минута и така той не е, отвърна на моето желание да получавам повече вътрешна информация, но все пак благодаря. Um, всички само ви поздравява за това колко сте прекрасен. Прекъсвате, прекъснахте господин Натал и всички останали, които са, ви критикуват. Заседанието е закрито. Благодаря на всички за тяхното присъствие. Трябва да спазвате и правилата, господин депутат. Вашият представител говори два пъти. Председателския съвет е закрит. Ça, pas ça. C'est pas comme les maisons de